Dear colleagues, we can uh, start. Да започнем, колеги. Следващата точка от дневния ред, 12-та. Нека напомня, че препоръките на координаторите са разпространени по електронен път. Ако нямате възражения, ще ги смятаме за приети. И сега можем да преминем към 13-та точка от дневния ред, а именно резултатите от оценката на кумулативните разходи в химическата промишленост. Наш гост е комисар Петинели ще го поканя да ни разясни е, резултатите от е, това изследване. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, уважаеми госпожи и господа депутати, за поканата. За мен е удоволствие да ви запозная с методологията и предварителните резултати от е, оценката на кумулативната себестойност на химическата промишленост в Европа. В последствие окончателните резултати ще бъдат публикувани. Подчертавам, че изследването, проучването е на комисията, но е поръчано на независим външен изпълнител и резултатите, както е винаги в такъв случай, макар и да са важни за комисията, не я ангажират. Химическите вещества следва да бъдат опозотворявани по един правилен, безопасен и ефикасен начин. Всяко законодателство, регламентиращо безопасността на работа с химикалите, разбира се, трябва да отчита и економическите аспекти. По тази причина ние поручихме това изследване на общите разходи за спазване на нормативната уредба в промишлеността. Тук става въпрос не за оценка на въздействието общо на, на нормативната уредба, а само на финансовото и изражение. Инак а, има и други а, изследвания, които а, изследват други аспекти на издръжката – и на ползата. В края на кращата всичко ще бъде консолидирано и публикувано. Нямаме. Химическата промишленост е разнородна, състои се от много подотрасли е, всички от тях обаче в значителна степен допринасят за економическото благосъстояние на Европейския съюз. За нуждите на изследването сме групирали е, нормативната уредба в 7 пакет. Виждате ги по, в колоните. Е, в идеалния случай бихме искали да обхванем всички подотрасли, но се оказа технически невъзможно поради което спряхме вниманието си на по-представителните подотрасли, за които могат да бъдат събрани достатъчно надежни данни. Е, това са подотраслите в синьо в лявата колона, останалите в бяло не са обхванати от е, проучването. Е, този материал, разбира се, ще ви бъде предоставен на разположение след като приключим. Да видим сега какви са предварителните резултати от е, изследването. Това е груба оценка за периода 4-14, която сочи, че нормативните разходи продължават да растат с е, резки е, нараствания през 7-8 година, поради най-вече на влизането, влизането в сила на регламента РИЧ е, и е, също така на системата СТЕ в фазата 3. Е, Много е трудно, разбира се, да се разпределят по години разходите. Едни са били предвидени е, за бъдещи периоди, докато други възникват фактически за минали периоди. И оказва се, че има три главни елемента на общите нормативни разходи. Една трета от всички са свързани с законодателството за емисиите и промишлените процеси. 30 още процента се пада на специфичното за химическата промишлено законодателство и 24% на законодателството от трудовоправен характер. Следователно, химическата промишленост се засяга от различни нормативни пакети. В каква степен тези разходи са пропорционални на ползата, за сега не е ясно. Въпросът трябва да бъде анализиран отделно, когато приключат и другите проучвания. Друг из... интересен резултат е относителният дял на нормативните е, разходи е, спрямо добавената стойност под отрасъла. Вижте, 23% в агрохимическата промишленост, около 3% в пластмасата, например, на другия край на скалата. И всичко това влияе върху оборотния капитал на отрасъла, както и върху инвестиционните му намерения, върху неговата конкурентоспособност. Макар и да не можем да, напра... да направим преки изводи, нито за въздействието на нормативните разходи върху конкурентоспособността, или е, е, за това дали законодателството е пригодно. На тези въпроси ще бъде отговорено в последствие да видим сега е, различните цели и взаимното допълване между тези две задачи. Значи е, оценката на нормативните разходи от една страна и оценката за пригодност от друга. Нали? Оценката на нормативните разходи е, оценява всички наистина нормативни разходи за дадения отрасъл докато оценката е, за пригодност е, е, разглежда относимостта, ефикасността, ефективността на определено законодателство, но не между промишлени, да кажем, отрасли. И фактически сега виждате методологията приложена за химическата промишленост. Резултатите могат да бъдат приложени към оценката за пригодност на законодателството с изключение на регламента РИЧ, който е отделна задача. За да изведем правилните изводи, трябва да оценим кои именно нормативни разходи засягат най-вече ефективността в отрасъла. Според мен трябва да се избяга, избягва ряко сравнение на обществената полза от европейското законодателство с нормативните разходи на търговските дружества. Е, възможно е нормативните разходи да е, се изразят в обща социална цена, като например загуба на работни места, но тази констатация следва да се доказва във всеки отделен случай. Тук на екрана виждате предвидената втора фаза от изследването, е, през, на която ще се анализират и съпоставят нормативните разходи в Европейския съюз и в други части от света, за да се направи извод дали европейската химическа е, промишленост е поставена е, в е, конкурентно неравностойно положение. Председателят моли докладчика да чете по-бавно. По-нататък ще, е, както казах, ще бъдат разгледани е, други части на света, е, за да се види доколко нормативните разходи в Европейския съюз нарушават конкурентоспособността на европейската химическа промишленост. При наличието на такава социална цена, да я наречем, тя ще трябва да бъде отчетена и в оценката на пригодност на действащото законодателство. Но и сега можем да помислим за евентуално усъвършенстване на законодателството. Например, как могат да се намалят нормативните разходи, без да се намали степента на защита, на безопасност на отрасала. И на този въпрос ще се обърне внимание в хода на пригодност, на оценката за пригодност и в края на краищата е, във връзка с економическата жизнеспособност на всяко отделно дружество. В заключение, до сега сме е, основавали решенията си на приблизителни представи, сега можем да кажем, че разполагаме с данни, информация, и от тук нататък е, е, трябва да поставим е, тези констатации в по-широкия контекст на нормативната пригодност. Ако, например, 2 до 3% е, нормативни разходи на пръв поглед изглеждат пренебрежими, то в определени случаи е възможно те да се равняват на нормата на печалба в съответния подотрасъл и съответно да го лишават от рентабилност. На, на тези въпроси, както казах, ще отговорим на следващите фази от изследването. Благодаря. Има ли желащи за изказване? Господин Поц. Благодаря, господин председател. Колкото става ясно, това проучване е част от мозайката и съответно, това, което липсва, е отговор на въпроса дали, като стави на страна това доста комерциално, да го наречем, изследване, насочващо вниманието върху финансовото въздействие от регулирането върху химическата промишленост, е, не би трябвало да се провери и, и е, какъв е ефекта върху е, националния бюджет. И съответно да се отговори на въпроса дали при отсъствието на законодателство не биха възникнали по-големи разходи за националния бюджет. Примерно при отсъствието на регулиране е, държавата би могла да, да се нагърби с по-големи разходи за здравеопазване в резултат от отрицателното въздействие на химическия отрасъл. Е, значи трябва да се види каква е социалната цена на самия отрасъл, преди да се оценява социалната цена на е, законодателството. И след това, вие казвате, че резултатите от това изследване не обвързват Някак си не са задължителни. Е, добре. За мен това звучи доста странно. Колко пари платихте за това изследване, за да не ви бъде задължително? Благодаря. Аз е, мога да се присъединя към кой е колега по този въпрос. Е, всъщност се държи сметка само за производителност, за конкурентоспособността на тази промишленост, само че дали си струва да се поръча едно такова проучване, което да, да не държи сметка за другите аспекти на нормативната уредба, както каза колегата. И по-специално да не се държи сметка за последствията за околната среда, разходите за здравеопазването. На... Така че има разходи, които се държ... дължат на нормативната уредба. Много често е така. Но да е това най-важното, Малко ме притеснява това, защото химическата промишленост в Европа страда от тази ситуация. Дали наистина е зле поради а, законодателството и като видим а, статистиката свързана с а, химическата промишленост, не може да се каже, че тя е зле. тя има нужда от тази нормативна уредба. Ще има ли също проучване за положителните последствия върху химическата промишленост, не само отрицателните, защото имаме регламенти, които довеждат до чувствителни разходи, но пък и те са положителни за потребителите. И това позволява също да има доверие в тази промишленост, що се отнася до отраженията и върху околната среда. Това, което ме притеснява е да знаем каква основа база, основа какви, каква база данни всъщност работите и от какво изхождате, за да стигнете до тези заключения. Но комисията винаги е имала съвсем ясно по отношение. Този е, комисията възложи това проучване, но не, е не е това, което ще доведе до решаването на проблемите. Има ли други желащи да се изкажат? В такъв случай може да помолим Европейската комисия да отговори на зададените въпроси. Благодаря. По отношение на изследването, както казах в самото начало, това е така част от една по-широка оценка, която възнамерява да направи комисията. Ще имаме оценка на пригодността, включително всички ползи и всички избегнати разходи, до които довеждат регламентите, които се опират на РИЧ тъй като това се иска и от самите страни членки. Значи едва когато имаме цялостната картина, ще можем да направим заключения. Сега сме още в началото. Е, това е, така да кажа, един от елементите на нашата оценка. Както всички проучвания, които се правят в технически области, това е инструмент, който се използва обичайно от комисията. Проучванията не дават заключения, те дават само информация. И въз основа на информацията ние правим заключения. Искахме сега да имаме данни за кумулативните разходи, свързани с това законодателство. Значи не е работа на проучването да прави препоръки или да формулира изводи. Комисията използва събраната информация, за да направи своята оценка и да направи предложения пред Европейският парламент. А колкото до разходите, разследването е, е струвало 350 хиляди евро. Искам още един път да подчертая обаче, че това е само един от елементите, които ще доведат до цялостната оценка на пригодността на законодателството. Искаме да оценим ползата от всички законодателни актове в областта на химическата промишленост. А това е абсолютно необходимо, няма никакво съмнение в това. Много благодаря. Ние не отговорихте на моя въпрос. Статистическата основа за това проучване. Откъде идват данните? Каква е основата за тези цифри? От е, химическата промишленост ли идва или от някъде другаде? answer, we have uh, another request from Mr. Potts. Yeah, thank you again, Chair. Uh, there is one, one complementary question. I thought always, uh, always that for such findings, fact findings. Commission has JRC. Why was this outsourced? If there is JRC, which is absolutely capable to, to, to run such a study for, and, and you paid 350,000 euro for... Винаги съм мислил, че подобни, а, а, за подобни изследвания има съвместният на научно-изследователски съвет. А, а, на външни органи ли възложихте проучването. Трябва да обясна, когато искаме а, да се направи а, е, проучване от а, е, съвместният научно-изследователски съвет, също трябва да плащаме. Значи няма голяма разлика това на кого плащаме, нали, на съвета или на външен изпълнител. По нормалният начин е възложено изследването не знам да има някаква разлика при обикновеният начин за възлагане на обществени поръчки. Тоест, в финансова, от финансова гледна точка няма разлика в този случай от обичайните. Сега за данните. Нямаме статистика за тези цифри, така че изпълнителят и събра, е събрал информацията, като е поискал съответните данни от е, съответните търговски дружества и предприятия в химическата промишленост от техните счетоводни звена. И това е най-доброто, което можем да получим. Няма друг е, източник е, на данни, защото не съществуват статистически данни, на които да можем да се опрем. Благодаря за вашият отговор. Не знам дали колегите са доволни от отговорите. А сега можем да приключим дебатите по тази точка от дневния ред и да минем към следващата точка от дневния ред. А това е проучване на тематичният отдел на тема престъпления. господин Герштетер от Екологичния институт и господин, госпожа Кристина Герштетер и господин Штефан Сина ще представят това изследване на тема престъпления срещу дивата природа. Имате думата и може да започнете. Имате думата. You, Благодаря, господин председател, за това, че ни представихте. Благодаря за поканата да представя проучването пред вас. И двамата работим в Института по екология. И както ще може да видите от е, този слайд, е, тук става дума за консорциум, който включва няколко института. Целта на проучването да се даде общ поглед върху престъпленията срещу дивата флора и фауна в Европа – и ролята на Европейския съюз за ефективното прилагане на политиката и осигуряване на по-голяма добавена стойност в борбата с тези престъпления. Както знаете, междувременно на 26 февруари бе прията от комисията подобно решение. Методът, методологията – беше направен преглед на академичните публикации и друга литература. Проучването обхвана 25 страни членки. Към тях отправихме питане, за жалост получихме малко отговори. Обобщихме, направихме синтез на данните от базата данни на Европейския съюз TWIX – и направихме задълбочен анализ по страни, включително чрез събеседване с националните експерти от страните от Германия, Холандия, Польша, Испания и Обединеното кралство. И тези проучвания са публикувани отделно от главното проучване. Формулирахме препоръки, възоснова на установените от нас факти, но също така и възоснова на информация, получена от други проекти. Проектът Ефейс, например, е такъв, който бе неотдавна приключен. И някои от участниците в нашето проучване също работ, бяха работили и по него. Съвсем накратко да ви дам обща представа за заключенията и препоръките. Европейският съюз е а, и транзитна територия, и дестинация на продукти от а, дивата флора и фауна. Някои от а, тези продукти остават дума обикновено в лечуги, а, риби, медицински а, продукти. Изземания обикновено стават в страни с голям обем търговия Холандия, Испания и Обединените кралство, например. Много важна е ролята на почтенските центрове. До сега преди всичко бяха портовете и пристанищата и летищата – в тази роля. Установихме четири важни търговски трасета. Първо за големите бозайници, носорози, слонове и други такива от Африка които, към Азия. също така продукти във връзка с домашните, търговията с домашни любимци от, към Южна Европа и накрая а, диви а, а, животни а, от Русия, които минават през източна Европа. И накрая износ от Азия. Главно альтернативни а, медицински изделия. От а, животни, които се изнасят за Азия и след това се връщат във вид на, на лекарства или препарати. За Азия не, не знаем достатъчно за страните, които са дестинации. Тук са, от, има графика на тези търговски трасета. Червените линии са по първото трасе, което Очертах става дума за животински кожи и слонова кост. Зелените е, стрелки са крайбрежните контрабандни трасета. А зелените, зелените са за, отнасят за птиците и розовите, или в случая като лилави изглеждат на графика, са отнасят за търговията, която идва от Русия към Европа по отношение на законодателството и неговото изпълнение. Повод за загриженост е недостатъчното изпълнение на съществуващите закони в, цялото Европ... целия Европейски съюз. Недостатъчни санкции, липса на достатъчно технически умения и а, пренебрегване на а, този трафик от а, законоприлагащите и законоопазващи органи. Нямаме достатъчно информация от едните членки относно санкции, които са налагани. Разликите между страните членки по този показател са много големи. А също така е, нямаме достатъчно информация за нивото на сътрудничество между различните агенции, както на национално, така и на международно равнище. По отношение на организираната престъпност и изпирането на пари, ще кажа следното. И тук фактите, които установяваме, са различни за страните членки. Има в някои страни, които изобщо нямат данни, че изпирането на пари и организираната престъпност представляват сериозен проблем, но и тук трябва да се отнесем с съмнение към тези твърдения. При консултациите се установи а, сериозността на престъпленията срещу дивата природа в, в рамките на Европейския съюз. Съвсем на накратко да ви запозная с препоръките, разпределени по теми. Първо, установяване на приоритетите. Приоритет, формулиране на приоритетите е свързано с отделянето на достатъчно средства и ресурси. Това е както политически, така и практически въпрос – трябва да се вземат предвид от всички е, засегнати е, представители на дивата фауна и, и флора. И въпросът е как да използваме оптимално недостатъчните ресурси, с които се разполага. Препоръчваме да бъдат е, формулирани стратегии за намаляване на търсенето. Това е много важно. Особено това въжи, когато при търговията с домашни любимци. А също така да се обърне внимание за намаляването на търсенето в страните потребители. Необходимо е създаването на специализирани звена и специално ударение върху подготовката на кадрите. Е, Евроюст и Европол трябва да участват по-активно в тази работа. Необходима е по-добра координация на трансграничните дейности. Друга важна тема е събирането на данни и достъпа до тях. Тук са необходими целеви усилия за контрол, като необходимо е страните членки да бъдат задължени да подобрят качеството на данните, които, на информацията, която събират и разменят. Сега по, за санкциите. Нивото на санкциите трябва да отговаря за сериозността на тези, сериозността на тези престъпления. Така че страните членки е необходимо да приемат двустранен подход. От една страна по пътя на углавното преследване, от друга страна по налагане на административни наказания. Друг важен въпрос е хармонизирането, уеднаквяването на санкциите. Това няма да е лесно, но трябва да бъде обсъдено. В рамките на, може да се направи в рамките на директивата за престъпленията срещу околната среда, а не само по отношение на престъпленията срещу дивата природа. Имаме препоръки в, по отношение на плана за действие и много от установените наши, от формулираните препоръки отговарят на това, което съществува в плана за действие в Оповестен от комисията през февруари. Става дума за насочване на вниманието към главните проблеми и партньорство в сътрудничество в световен мащаб. Подчертава се в плана, подчертава се политическият приоритети, защото става дума не само за престъпления, а, но и за тя, процедурите за тяхното наблюдение и откриване. Искам накрая да кажа, че ефективността на плана за действие на Европейския съюз зависи от достатъчната политическа ангажираност и ресурсите, които ще бъдат отделени за изпълнението на този план. Благодаря. Благодаря. Сега искам да попитам кой иска да вземе думата по тази точка от дневния ред. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за представените констатации. Е, като член на групата Европейски депутати за дивата флора и фауна в Европейския парламент, е, аз и колегите ми отдавна настояваме за европейски план за действие срещу престъпленията срещу дивата природа и трафика на е, флора и фауна. И е голямо постижение това, че комисията най-сетне излезе с такъв план за действие. Многообещаващо е това събитие, макар и да смятам, че планът за действие не е така амбициозен, както очаквахме. Приемайки повечето от констатациите, които ни докладвахте, доколкото разбирам, все пак вашата оценка на положението е твърде близка до тази на комисията, именно, че Действащата нормативна уредба е достатъчна да се противодейства на тази престъпност. И наистина съгласен съм, че действащата нормативна уредба дава възможност да се действа широко и ефикасно срещу трафика на дива флора и фауна, е, сътрудничество с всички правоохранителни органи, повишаване квалификацията на техния персонал и така нататък. И въпреки това, смятам, че ще са необходими някои допълнителни нормативни намеси, за да постигнем окончателно резултат в борбата срещу това явление. Но след това и вашето изследване и плана за действие на комисията е, ясно сочат, че липсата на хармонизирана нормативна уредба и най-вече липсата на ефикасни санкции са сериозно препятствие пред е, резултатността на правоохранителната дейност в случая. И следователно аз смятам, че е необходима хармонизация, известна поне, на законодателството на държавите членки както и въвеждането на една ефикасна система от наказания е, в Европа за ефикасно наказателно преследване на извършителите на такива престъпления. Освен това, престъпленията е, и трафика на, на дива флора и фауна е, не могат да бъдат разглеждани извън контекст. Естествено, системният подход винаги е уместен, но тук трябва да кажем, че тази престъпност е тясно свързана с организираната престъпност в други области. В това число контрабандата е, и трафик на оръжия, на хора – и следователно трябва да се хармонизира не само уредбата и дейността на държавите членки в борбата с престъпността срещу дивата природа, а и от друга страна да хармонизираме тази дейност с другата правоохранителна дейност срещу други форми на престъпност. Е, понеже различните форми на престъпност са тясно свързани помежду си и понякога едни и същи е, престъпни групи, е, които е, се обогатяват е, от трафик на, на уражие, например, практикуват и трафик на дива флора и фауна. И още нещо следва да се има предвид тук, а именно корупцията. Добре е, разбира се, съответните правоохранителни органи да бъдат правилно обучени, и възпитавани за борба с тази престъпност. Но, както и в други е, области на правоохранителната дейност, е, трябва да признаем, че корупцията и тук е сериозен проблем, който възпрепятства ефикасността на действията срещу нея, срещу тази престъпност. Става въпрос за корумпиране на самите правоохранителни органи. Освен това, съм съгласен, е, че при действащата уредба е изключително важно да се попълнят празноти, празнотите е, в нейното прилагане. Е, и ние, разбира се, трябва да оказваме подкрепа на страните на происход – но понякога проблем за некоординираност имаме и в самия Европейски съюз. Вие споменавате източно-средиземномерския маршрут на, на този трафик е, с екземпляри от дивата флора и фауна, но той е твърде често пренебрегван, е, тъй като е, вниманието се насочва по-скоро към е, Южното Средиземноморие е, с оглед на, на трафика от е, Латинска Америка, и от Африка. Източноевропейският маршрут обаче е не по-малко важен, защото там минава трафикът от Азия през Русия. И твърде често правоохранителните органи на държавите членки е, в източната част на Европейския съюз не разполагат е, с необходимата материална и кадрова обезпеченост. И още две неща първо, липсват национални планове за действие. Аз много се радвам, както казах, че най-сетне европейският план за действие е факт, но в повечето държави членки няма каквото и да било национално усилие, план за действие за превенция и противодействие на тази престъпност. И последно накрая, борбата срещу тази организирана престъпност следва да бъде обвързана с целите за устойчиво развитие на ОНЕ, някои от които са свързани с борбата с браконьерството и унищожаването на ценни видове на дивата флора и фауна. Така че те първа трябва да се обединят усилията на Европейския съюз, с усилията на международната общност и в тази връзка, за тази цел, целите на хилядолетието са особено пригоден инструмент. Благодаря ви и сега да видим много доклади, много стратегии и планове имаме, да видим как ще се изпълни този план за действие, прият от Европейската комисия. Да се надяваме, че заедно Съюзът и отделните държави членки ще постигнат добри резултати в изпълнението на този план за действие с оглед по-ефикасното противодействие на тази престъпност. Благодаря, господин на госпожа благодаря, господин председател. Според Европейската комисия, 8 до 20 милиарда евро всяка година отиват в организирани криминални групи в рамките на трафика с а, дивата природа, но това е по тази тема, както и по други, държа да припомня, че не съществува някакво чудодейно решение. Често, както често, имаме избора между пълната забрана и някакво обрамчване, нали, регулиране на нещата. Ако вземем предвид лова на слове в Африка, става дума да се наложи на няколко привилегировани, разбира се, ловци, да участват в динамиката на европейската економика, е, африканската економика. Същото се каса и до горите. Трябва да се спазват защитените зони, но също е добре да се регулират и е, дейността в там зони, буферни зони, за да се опазят най-чувствителните райони мерките за опазване на животинските и растителните видове трябва да бъдат реалистични. Европейския съюз прие в своето вторично право по-строги разпоредби от тези в международните споразумения, които са в сила. И ние трябва все пак да следим всичките страни, да приемат едни и същи ангажименти. И тези ангажименти наистина да се спазват. Thank you very much. Now, Mr. Potts. Yeah, thank you, Благодаря, господин председател. Споменахте, че сътрудничате само с пет страни. Разбира се, това е много важно, защото прилагането е в ръцете на страните членки. И моята препоръка е, не знам до къде сте стигнали, но ще кажа, че възоснова на моя опит в Чешката република, където доста добре работим. Има доста конфискувани а, а, материали. Не знам защо само с пет страни казвате, че работите. И а, моите колеги споменаха това. Искам да го формулира по-точно законната търговия помага ли на незаконната търговия, на престъпленията срещу дивата природа или пречи? Това е много важен въпрос, според мен, който, на който трябва да се спрем. Благодаря. Ако има, има ли други въпроси? Ако изглежда, че няма, в такъв случай ще дам думата на представителите на проучването. Два въпроса бяха повдигнати. Искам да спомена някои от онези, които бяха споменати наред с това. Въпроса за страните на происход – трябва да кажа, че проучихме не само пет страни, аз също се запознахме с доклада на СИТЕС за 25 страни, а също така се запознахме с проучване в 25 страни членки. А, но колко страни а, проучваме, зависи от бюджета, с който разполагаме. Опитваме се да направим представителна е, извадка било страни, да, да, да се насочим към страни, които било са център на престъпност от този вид, или пък които са постигнали успехи в предотвратяването на подобни престъпления. Бяха споменати някои други неща, примерно организираната престъпност. Нашето проучване установи, както е установено и от много други проучвания, че роля играе организираната престъпност в този вид престъпна дейност. Но някои страни съвсем ясно казаха, че не мислят, че а, организираната престъпност представлява проблем за този вид незаконна търговия. Такъв беше отговорът на Германия и Нидерландия, например. Може би организираните престъпни групи действат в трети страни, но не е обязателно този проблем съществува в абсолютно всички страни членки. Имаше въпроси във връзка с плана за действие. И Разбира се, необходимо е и добре би било страните членки да разработят свои собствени планове за действие. Попитахме страните, е, има ли подоб, имат ли подобни планове. Някои казаха, че имат, други казаха, че нямат, а трети казаха, че са взели решение да не подготвят подобни планове, защото те не са им необходими. Така че ако някоя страна членка няма подобен план за действие, трябва много внимателно да се запознаем с фактите, на какво се дължи това. Какво още? Мисля, че сега просто да дам думата на колегата. А да кажа и нещо, извинявайте, преди това за санкциите. Както и моят колега посочи преди това, не излизаме с категорична препоръка за хармонизиране на санкциите, защото това, което установяваме, е следното. Санкциите в момента са далеч от законовият максимум. Това значи, че ако съдилищата искат да налагат по-строги санкции, могат да го направят. Така че ако има възможност да се налагат по-строги санкции, няма гаранция, че те ще бъдат налагани. Значи трябва да обърнем внимание на прилагането на съществуващите закони, преди да пристъпваме към приемането на нови. И да добавя още нещо. Причината за това, че когато говорим за хармонизиране, правим препоръката, която правим, а, казваме, че тези санкции трябва да бъдат в рамките на директивата за престъпление срещу околната среда. Това ще доведе до последователност в законодателството, а, за да може а, тази дейност да се впише в общата дейност за борба с престъпленията срещу околната среда, не само престъпленията срещу дивата флора и фауна. Сега по отношение на плана за действие на Европейския съюз. някои казаха, че той не е достатъчно амбициозен. Очевидно не беше цел на проучването да оценява доколко амбициозен е плана за действие на Европейския съюз. Ако го сравниме с препоръките от 2007, ще кажа, че има напредък. Също така и по отношение на превенцията и сроковете, а и наблюдението, мониторинга на този вид престъпна дейност е особено важен. Имаме много планове, но те са на книга, на хартия. А, на практика е важно какво се прави. А колкото до националните планове за действие, те могат да бъдат много полезни, но само ако се прилагат както трябва. А и без подобни планове, национални планове за действие, могат да се вземат необходимите мерки в национален план. Не сме казали, че не, не, не е необходимо приемане на допълнителни законодателни актове. Просто заявяваме, че много заинтересовани страни посочват сложността на законодателството в областта на престъпленията срещу дивата природа. Вероятно е да има и празноти, които могат да се попълнят. А, примерно да се направи разлика между дивите животни и онези, които се отглеждат а, а, в а, специално отделение за целта места. Но, необходимо е, разбира се, усъвършенстване на законодателството, но главният проблем е в прилагането на съществуващото законодателство. По-добре да прилагаме това, което съществува, наместо да приемаме нови закони, пък и те да не бъдат прилагани както трябва. Мисля, че все още не е даден отговора на въпроса каква е връзката между законната и незаконната търговия въпросът е много широк. И може би отговорът ще е различен за различни видове и за различни страни. Защото много са причините за търговията а, с а, дива флора и фауна. В някои случаи това са редки видове, в други случаи друге, а, друго е търсенето и други а, са подтиците. понякога един и същи вид, например, може да бъде отглеждан специално за търговски цели, а същият вид може пък по незаконен път да бъде придобиван и търгуван чрез ловуване на видове, които живеят на свобода. Тук трябва да се спомене и връзката между тази вид търговия и устойчивото развитие. Подобен на търговия може да бъде а, доходоносна в, в страните на происход. А, това също трябва да се приеме като фактор и да бъде анализирано. Защото ако разгледаме а, други видове престъпления, които са били обявени извън закона, а, престъпните практики не са преустановени. Тоест, прекратяването на законната търговия с някои от тези видове, редки видове, едва ли ще бъде решение. Благодаря. Има още едно допълнително искане от нашия заместник председател. Обещавам да бъда кратък. Споменахте, че правоприлагането е по-важно от законодателството. Но понякога двете, тези две неща са свързани. Например, в Унгария, в моята страна, имаме доста строги закони а, за санкциониране на престъпленията срещу околната среда но е съвсем, не е съвсем ясно как тези закони трябва да се прилагат към дивата природа. И ако прокуратурата, прокурорите и съдилищата разбират добре, че трафика на диви видове е част от борбата срещу престъплението срещу околната среда – нещата могат да се решат по-добре. Трябва да имаме строги закони, включително и срещу трафика на видовете от дивата флора и фауна. Това ще помогне за борбата с незаконния трафик. Благодаря, казва председателят. Господин Штефан Сина пак ще кажа, не става въпрос за това колко е строго законодателството. А, необходимо е строго законодателство. Въпросът е, че прилагането на законите е в момента според нас важно. А, законодателството обаче в тази област в някои случаи законите са прекалено сложни, което препятства тяхното прилагане. Председателят, благодаря. Благодаря ви за а, тази полезна информация. Може да минем към следващата точка от нашия дневен ред. А тя е. Въпросът за транспорта на отпадъци. Точка, която отложихме вчера превоз на отпадъци, доклад на комисията до Европейския парламент. Ще започнем с изложението на комисията, а след това ще проведем дебат. Благодаря, господин председател. Благодаря, че отново включихте тази точка в дневния ред. И има нещо, което искам да кажа още нещо, нещо което е важно. Не, би, не трябва да се подценява е, ефикасността на вашето председателство на тази е, комисия, парламентарна комисия. Затова съм много благодарен, че включихте отново тази точка в дневния ред. Искам да представя е, докладът за прилагането на регламента за превоза на отпадъци и да обясня три неща. Първо методологията, второ да разясна обхватът на доклада и трето да спомена някои от установените резултати. Това е четвъртият доклад на комисията за прилагането на този регламент, който обхваща периода от 2010 до 2012 година. Е, Документът е предложен от подробен е, анализ, е, много графики и цифри. Всички страни членки трябва да представят доклад по всяка година. Първо да изпратят копие до секретарята на Базълската конвенция, съдържащ дан, данни за трансграничното движение на опасни отпадъци, а също така попълнен въпросник, който трябва да бъде адресиран до комисията. Знаем, че въпреки, че картината е достоверна, има и някои празноти, което се дължи на два главни фактора. Първо, докладът на страните членки е основа за работата, но поради закъснението на някои страни членки, доклада на комисията не представя пълна картина – някои страни а, правят приблизителни оценки, за да попълнат тази празноти. Има и някои празноти в информацията, която страните членки подават. Особено цифрите за внос и износ а, трябва да бъдат да отговарят а, на тези цифри не на други. Евростат е повдигнал този въпрос, за да може да се подобри качеството на информацията за следващият отчетен период. Комисията представя факти по отношение на генерирането, третирането и трансграничното е, транспорт на опасни трансгранични превози на опасни отпадъци. Тук не става дума за превоза на отпадъци, които не са опасни. Законодателството на Европейския съюз е, не задължава страните да предоставят информация за подобни движения, за подобен транспорт. Обаче докладът предоставя данни за незаконен транспорт, за незаконен превоз. Какви са главните резултати? Значи, тук има два аспекта, на които искам да се спра. Първо, докладът на комисията показва, че между 2000-та и 2012 година 26% е нараснал, са нараснали превозите на опасни отпадъци. през последната година има малко намаляване, поради, вероятно поради кризата. За периода от 2010 до 2012 над 90% от всички отпасни отпадъци са, се обработват в страните, от които те произхождат Ирландия, Нидерландия, Малта и други. ни превоз на отпадъци се увеличава от година на година, отвоил се през периода от 2001 до 2009, но и малко е намалял през време на обхванатият от доклада период, вероятно поради кризата. не се, не трябва да се смята, че обработката на опасните отпадъци в рамките на страната, от което те са, в която те са генерирани, е нещо лошо. Някои страни имат много съвременни инсталации за тази цел, а други нямат и за това използват инсталациите в други страни. 95% от всички трансгранични превози на опасни отпадъци са между страните членки. Това показва, че Европейския съюз е постигнал а, а, самодостатъчност в, в, по този показател и няма нужда да използва а, капацитет от трети страни. Наред с това Европейския съюз е нетен вносител на опасни отпадъци през 2010-2012 година. Количеството на внесените опасни отпадъци от трети страни надхвърля около пет пъти от тези, които са били изнесени от Европейския съюз. Сега незаконните превози. Тук има една голяма въпросителна. Незаконните превози на опасни отпадъци. Законодателството, е, с което разполагаме, забранява подобни превози към развиващи се страни и към трети страни извън Европейския съюз. И над 200 500 случая за незаконен превоз на опасни отпадъци извън Европейския съюз са установени. Около 6-кратно увеличение в сравнение с предишния период. Ние знаем обаче, че цифрите е, не отговарят на реалното състояние на нещата. В резултат на инспекцията на Импел се оказва, че е, броят на нелегалните, на незаконните превози от този вид е всъщност по-висок. Трябва да се засили контролът на тези превози. От 1 януари тази година бяха прияти нови изменения и от Европейския парламент, и е, пред съвета, прияти от съвета и парламента. Те влизат сега в сила. Те дават възможност за инспекции и задължават страните членки да подготвят планове за инспекции възоснова на оценка на риска. Комисията подготвя и акт за прилагане. Таблица, която ще улесни установяването на рисковите, високорисковите превози. Тази мерка, мерка ще засили прилагането на регламента и ще гарантира а, неговото пълноценно прилагане. Също така предприемаме действия по отношение на двата потока на, а, незак... на опасни отпадъци, но често свързани с незаконен превъз на отпадъци. Става дума за отпадъци от електронната, от електронната промишленост и от стоки от електрониката. Сега тежестта на доказването пада върху онзи, който превозва отпадъците. И прилагането на тази директива смятаме, че ще има положително въздействие върху контрола на превозите на опасни отпадъци. Бяха прияти насоки за превозът на превозни средства, които са бракувани. Смятаме, че таблицата, която сме изготвили, ще помогне на страните членки да намалят обема на опасните, на превозите на опасни отпадъци. Комисията всъщност има инициатива за оценка на пригодността, а, на, за, за, за, за оценка на съответствието, а, за да се оцени ефективността на националните мерки срещу трансграничните превози, незаконни превози на отпадъци. С това ще приключа. Благодаря, господин председател. Готов съм да отговоря на въпроси, ако има такива. Благодаря. Господин Хауслин. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на комисията за този доклад, който е важен и с високо качество. Някои цифри са ужасяващи наистина. Трябва да имаме производство от 55 милиона тона опасни а, е, продукти. Това са огромни количества. Но това, което е още е по-страшно, е, че е свързано с е, износа между 2009 и 2012 има, е увеличено количеството по две. Трябва да се действа и а, освен това, вие в доклада казвате, че има някои са посочени някои цифри, които не, не пълно отговарят на действителността. И си задаваме въпроса как, какво става с приоритети, които ние фиксирахме напред превенцията, как може да избегнем производството на тези е, опасни отпадъци. А освен това трябва да се държи сметка и за кръговата економика. Тя има за цел да намали именно тези количества отпадъци. И как е възможно да се рециклират тези продукти? Може ли те да бъдат някакси унищожени, разглобени, но пък и избрания метод също е проблем. Вие също посочвате в доклада, че има банка данни, която трябва да бъде задължителна и трябва да има споделяне на тази информация. Как ще стане всичко това за бъдеще? Thank you very much. I want to... Председателят, благодаря. И аз искам да задам един въпрос. В проучването споменавате а, некласифицирани отпадъци боим, боим се, че там може да се крие нещо опасно. Какво значи некласифицирани отпадъци? Други въпроси? Изглежда, че няма други въпроси. Имате думата за отговор. Благодаря, господин председател. Сега да отговоря първо на вашия въпрос. Тези некласифицирани а, отпадъци, какво се крие там? Няма нищо зловещо, което да се крие за този термин. Това просто значи, че няма номенклатура, в номенклатурата няма описание на този вид отпадъци, но все пак те се взимат предвид и страните членки ги докладват. Няма категории, с които да класифицираме отпадъците в тези случаи не трябва да ви тревожи този термин. Сега по отношение на увеличените обеми на опасни отпадъци. Да. Увеличават се отпадъците, но и законодателството става по-строго. в момента има, се упражнява много по-строг контрол върху превозите на опасни отпадъци. Така че установяваме много повече от преди. Но прав, прави сте, че трябва да се намалява отделянето на опасни отпадъци. И при преразглеждането на съответните законодателни актове, които ще минат и през тази комисия, ще бъде предложено страните членки да предложат много, много по-строги програми за предотвратяване на генерирането на отпадъци. И това включва и опасните отпадъци. Опасните отпадъци трябва да бъдат, към тях трябва да се отнасяме много внимателно. Страните членки трябва да отговарят на много по-строги законови изисквания и трябва да има стимули за тях да намаляват обема на опасните отпадъци. И още нещо, което смятаме, че ще бъде полезно в директивата, която ние предлагаме. смятаме, че трябва да се включи задължителна регистрация на опасните отпадъци. И когато разполагаме с по-точна информация, ще може да се бъде упражнен натиск върху страните членки да намалят обема на отпадъците. И още нещо, за което сериозно мислим. Това е електронна размяна относно превозите на опасни отпадъци. И в случая се цели именно обмен на информация за опасните, превозите на опасни отпадъци. Подобна, подобен електронен обмен на информация ще позволи много по-лесно да бъдат проследявани превозите на отпадъци между страните членки нещо, което по-трудно установяваме днес с, от информацията, с която разполагаме. Да, прави сте, съществува такъв проблем. Той е отчетен в нашите предложения и през следните, идващите дести на месеца ще се заемем и с този въпрос. Надяваме се, той ще бъде решен. Председателя. Благодаря, нека благодарим на комисията за полезната информация, която сподели с нас. И мисля, че можем да закрием нашето заседание за днес. Следващото заседание на нашата комисия ще бъде на 26 април. Благодаря.